Съгласно дневния ред, преминаваме към гласуване на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 на Европейския полицейски колеж. Госпожа Матио има думата. благодаря. Това бе гласувано единодишно, единодишно в комисията по бюджет и наистина това е от главно значение за нас. Искам да благодаря на всички агенции за това, че работиха на ускорени обороти и за това парламентът също трябва да поеме съответните отговорности като институция, която отговаря за приемане на бюджетния отчет. Затова не бива да приемем недопустимите, недопустимото поведение на бившите управителни органи, които не поеха съответната отговорност при изпълнение на мерките. От 2006 година насам наистина има трудности и препятствия, които се преодоляват, но до 2014 година това е прекалено. 9 години са много време за постигане на цели. Благодаря на докладчиците в Сянка за работата по доклада. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτα η, η επί της... Благодаря. Гласуваме по, по решението като цяло, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С огромно мнозинство. 2. Поздравление, госпожа Матио. А сега преминаваме към резолюцията. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 Добре, нека да направим проверка. По 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Нека да направим проверка по 8 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Отхвърля се с два гласа разлика. А, хина и Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Крайно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Софориеш. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Файон. Следващия доклад е доклада на госпожа Файон за третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външни, външните граници на държавите членки. Госпожа Файон иска думата. Имате думата. Thank you very much. If... Благодаря много. Ако колегите нямат нищо против, нека да настоя, е, е, че тук става дума за много важно гласуване. Нека да подкрепим безвизови режим за Босна, Херцеговина, Босна и Херцеговина и Албания. Те действително постигнаха напредък. Нека да приветствам външния министр на Босна и Херцеговина, на господин Суенал Кала и председателя на албанския парламент Жозефина Топалите ще предадат положителното послание на нашата институция. Благодаря. Είναι με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Гласуваме поименно, моля гласувайте. Πέρας ψηφοφορίας. Край на гласуването. Приема се поздравления на госпожа Файон. Поздравления и на двете държави. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με ελλείψεις. А сега, съгласно дневния ред, преминаваме към гласуване по 6 резолюции, свързани с проблеми в областта на защита на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго. Първо, съвместно предложение за резолюция, изменение едно, по именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега преминаваме към крайното гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравления. А сега гласуваме по пете резолюции за Световния ден за борба срещу смъртното наказание. Първо по съвместното предложение за резолюция. Нека да гласуваме първо по втора точка. По именно гласуване, моля гласувайте. Пера Софориас. Εγκρίνεται. Край на гласуването приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка четвърта по именно гласуване. Електронна проверка по изменение 2. Моля, гласувайте. Пераш? Σουβορίας. Край на гласуването. Отхвърля се. И така преминаваме към четвърта точка от резолюцията. Искате думата, така ли? Окей. Okay. Uh, λοιπόν, έχει И така, има предложение за разделяне на точка 4 или на два, две различни точки. Не се променя съдържанието, просто се разделя в две различни точки. Има ли някой, който не е съгласен? Добре, разделяме на две части. Гласуваме сега по цяла точка, цялата точка 4 поименно. Моля, гласувайте. Перешофориаш. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение едно за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Крайно гласуване по именно моля гласувайте. Пера Сухориев. Крайно гласуването. гласуването. ме мегали плюсофия си харитирия. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление! Проблепи, тис... продаж псифизмато... А сега съгласно дневния ред преминаваме към предложение за резолюция за действията на Европейския съюз в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа. Ο κύριος Ιακολίνο έχει ένα oral По точка 7 господин Яколино има основно изменение. Имате думата, господин Яколино. This Article 7 calls to... Точка 7 иска увеличение на капацитета на Европейския съюз за бърз за реакция на инциденти и за план за действие на Европейския съюз. Опоменава се излишно Арктика. Устното изменение е следното. Също така казва, че Средиземно море, Балтийско море и Северно море също трябва да се вземат предвид. 8. Това беше устното изменение. Има ли някой, който е против предложеното устно изменение? Изглежда, че няма. Преминаваме към разделно гласуване заедно с устното изменение по първата част за, против, въздържали се, от... приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. Точка 9 за, против, въздържали се, приема се. Точка 10, разделено на две части, по първата част за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 12 точка, разделно гласуване по първата. За, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 13 точка. За. Против. Въздържали се, приема се. 15 точка. Разделно гласуване по първата част. За. Против. Въздържали се, приема се по втората. За. Против. Въздържали се, приема се. по 17 точка, така ли? Oh. Uh, ο κύριος Λανσμπέργης έχει μία προφορική τροπο... Господин Лансбергис иска да направи устно изменение към 16-та точка. Имате думата, господин Лансбергис. Господин председател, уважаеми колеги, моето предложение е следното да включим едно малко разяснение, е, що се отнася до тази точка, за да няма погрешна интерпретация за третите страни. И така, настоявам да се включи за Европейския съюз и трети страни. Има ли възражения? Ночи ψηφίζουμε την 16 με την προφορική τροπολογία. Добре, няма възражения. По 16 точка са устните изменения за, против, въздържали се. Приема се. 17 точка. Изменение 1D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така че изменение 2 отпада. Точка 22. Разделно гласуване на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Добре, нека да преминем, да направим електронна проверка по втората част на 22 точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Край на гласуване. Поименно. Моля, гласувайте. Пера Шофориеш. Край на гласуването. Εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια. Приема се. Поздравления. Uh, uh, Уважаеми колеги, мисля, че вървим доста добре с гласуването. Остават ни още няколко неща, които трябва да гласуваме, но ще направим кратка почивка, за да проведем тържественото заседание. Но преди това имате думата. Исках само да кажа и че гласувах за, но машината ми за гласуване не работеше. Моля да имате това предвид. Господин Соник има думата. Като докладчик искам да благодаря на всички за гласуването. Заедно с Европейската комисия ние искахме да постигнем възможно най-високите стандарти. Искам също да изразя своята симпатия а, и съчувствие към нашите приятели от Унгария, поради огромните трудности, които изпитват сега за борба срещу токсичните отпадъци.